Good morning, everyone. Добро утро на всички, дами и господа, скъпи колеги. Вече 9 часа и 8 минути. Мисля си, че е добре да започнем днешното заседание. Приветствам всички ви от сърце. Точка 6. Общия бюджет за Европейския съюз за финансовата година 2020. Всички раздели. Преди да започнем гласуването, искам да ви напомня, че има 6 бюджетни изменения, които не са приемливи. 5309-5340, which are outside of AFIT's remit of competences. И също така и други изменения, as we... които са обявени за недопустими от съветниците. Така че това е което искам да ви обявя, преди да преминем към гласуване. Господин Галер има думата. Благодаря ви. Само искам да напомня това, което обсъждахме вчера. Ще внеса устно изменение във връзка с най-последното гласуване по изменение 5257. Там става дума за допълнителен местен персонал – за да може по-добре да може да работи парламента в съответните държави. Така че става дума за 10 страни за увеличаването за бюджета, на бюджета за персонал там. Благодаря на докладчика. Господин Галер, има ли други желаящи да се изкажат? Добре, нека тогава да преминем към гласуването. Бях ви обещал, че ще се гласува много бавно. Имаме две години и половина да ускорим нещата. И е така, всички ви имате синя карта за гласуване. Трябва да я сложите в апарат за гласуване. И разбира се, натискате съответни, съответните копчета, червено, жълто и зелено за против, въздържал се и за. И така, в момента 55 депутати присъстват. 54. Добре, нека да започнем. И така. We're 57 exactly, no? 57 out of 57. This is perfect. 52-57, така ли? 57 сме. Добре, чудесно. И така, първото, кой е за, против, въздържали се, 5347. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 5354. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. И сега преминаваме към електронното гласуване. Иначе. 5 537 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5535 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5536 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2, извинете. Отхвърля се. 5535 приема се. 5 5-5, отхвърля се. Пет, пет, три, осем. Трябва да... Пет, три, нула, осем. шеста, първото отхвърлено, второто също се отхвърля. девет, за против, въздържали се, отхвърля се. След. Имаме Гласуване анблок. Кой е за, кой е против, въздържали се. Прием се. 5531 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, три, пет, четири. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. 5354 на госпожа Фотига. Моля да гласуваме по електронен път всички. The vote is closed. Край на гласуването. Добро начало. Отхвърля се. 5317. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 5250. За? Против? Въздържали се? Приема се. 5354. Кой е за? 45. Извинете, за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5 3 4 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 5, 5353 за против въздържали се приема се 4, 3, за против въздържали се отхвърля се 4, 4, за против въздържали се отхвърля се 5-3-1-2 за против въздържали се отхвърля се 5-3-1-3 за против въздържали се отхвърля се 5314 за против, въздържали се, отхвърля се. Коментари без микрофон. 3, 4 5, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност нямаше нужда да проверяваме. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5319 за, против, въздържали се, приема се. 5320 за, против, въздържали се, приема се. 5358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5329 за, против, въздържали се, приема се. 5321, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте по 5321. едно. Пет души още не са гласували. Четири души не са гласували. Така, трима, двама. Добре, край на гласуването. Приема се. 5359 са, против, въздържали се. Електронна проверка по 5359. Моля гласувайте. Край на гласуването. А не, сега пък от НП има един човек в повече. А, така, отхвърля се. Така. Връщаме се към либералите. 5-3-2-2. Кой е за, против? Въздържали се? Ох, много е сложно човек да свикне с новия състав. Нека отново да проверим по електронен път. Преди нещата бяха много лесни в тази комисия. Човек трябваше само да погледне какво правят либералите. А сега дори не можеш да ги наречеш либерали. И така, шест колеги още не са събудили. Все едно, приключваме с гласуването. Приема се. 5360. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5296. За? Против? Въздържали се? Приема се. 5323. За? Против? Въздържали се? Приема се. 5324. За? Против? Въздържали се? Приема се блок, гласуване на блок за против, въздържали се, приема се. 5301 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Пет, три, седем, шест, Касталдо, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, три, шест, три. за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Okay, we close. Приема се. 5373, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5374 за, против, въздържали се, отхвърля се. Няма гласуване, няма гласуване. След това имаме гласуване на блок, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по устното изменение на докладчика. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Както разбирам, няма окончателно гласуване. Приключихме с гласуването. Благодаря ви. So spectacular... И така след нашето впечатляващо гласуване можем да продължим. Сега преминаваме към точка 11. Разменихме местата на 7-11 точка. Информация за парламентарните избори в Украина. На 22 юли се проведоха те. Европейския парламент изпрати мисия наблюдатели. Аз имах честа да бъда в тази делегация заедно с колегите Сандра Кълнете от НП, Изабел Сантос от Социалисти и демократите, Петра Стеричус от Обнови Европа, Виола фон Крамонтебадел от Зелените, Ларс Патрик Берка независим и Ричард Чернецки от ЕКР и ние имахме възможност да наблюдаваме провеждането на изборите в различните части от страната, Киев и Киевската област, Одеса и Лвива. Нямаше възможност да предоставим информация на тази комисия преди това и решихме да го направим това Изборите бяха проведени предсрочно след разпускането на парламента от новоизбрания президент Володимир Зеленски на 20 май 2019 година, веднага след като е встъпи в длъжността. Делегацията беше част от съвместна мисия за наблюдение на изборите заедно с Службата за демократичните институции, човешките права, ОСЕ е е и НАТО. Ние Отбелязахме също така, че е имало някои примери на недобросъвестна практика и злоупотреба с политическо финансиране, най-меко казано. А също така трябва да си спомним, че продължава конфликта в Донбас и незаконното анексиране на Кримския полуостров от страна на Руската федерация. Това означаваше, че не можеха да се проведат избори в Крим, нито в регионите, които са контролирани от незаконните въоръжени групировки в Донбаса. Така че 26 места във Върховна Рада са останали незаети. Избирателната активност беше 49,84%. Пет партии преминаха през 5%-ната граница. Това е президентската партия Слуга на народа, опозиционната платформа за живот, Баткившина, Европейска солидарност на бившия президент Порошенко и Колос. Тези избори доведоха до значителна промяна в състава на парламента, Върховната рада като партията на президент Зеленски взе най-много места 254 от 450. Всъщност в Върховната Рада има 80,4% нови депутати и също така това ще бъде и много млад парламент. 68,5% от депутати са под 46 годишна възраст. Средната възраст е 41 години. Украина продължава да бъде наш важен и стратегически партньор и ние смятаме, че е важно да се продължи подпомагат на реформите и преобразуването. Вие знаете, че е имало различни дейности, които са се провеждали за подпомагане демокрацията и те са били разработени също така специално за Върховната Рада. Надяваме се, че новото ръководство ще гарантира това, че духът на диалога и компромиса сред всичките политически групи ще бъде част от дейността на Върховната Рада с цел да се изгради национален консенсус, който е абсолютно необходим за реформите. С нетърпение очаквам работата с Украинския парламент в новия му състав, с депутатите и искам да спомена, че заместник-председателя на парламента, нашата колега Клара Добрев, четвъртък миналата седмица присъстваше на сесията по откриването на Върховната Рада от името на президента Сасоли. И сега давам думата на членовете на нашата делегация, госпожа Кълнията. Благодаря. Беше много емоционално да бъдеш наблюдател на Европейския парламент при тези избори. Независимо от някои примери на недобросъвестна практика, изборите бяха наистина демократични. И едно от най-впечатляващите неща, които видях, беше сравнението на ситуацията в Беларус, в Украина и в Русия. В Русия вече над 20 години. Видяхме, че се сменят само две лица. Путин и Медведев в Беларус е само Порошенко, докато в Украина се смениха трима или четирима президенти. Искам да говоря не толкова за изборите, а за това, към което следва да се стремим. Много съм доволна, че комисията на Украинския парламент за отношение с Европейския съюз ще бъде оглавявана от много компетентна колега, която преди това е била заместник министър на външните работи, отговаряща за отношение с Европейския съюз. Също така върховният представител, заместник председател на комисията, посети Украина. До сега един или два пъти максимум два пъти. Следващия върховен представител, ако бъде потвърден, одобрен от парламента, трябва да придаде по-голямо значение на Украина, защото Украина е жизненно важен партньор за Европа и особено защото имаме други съседи, които не са демократични, които провеждат агресивна политика и които се стремят да разделят Европейския съюз в съответствие със своите конкретни интереси. И пожелавам това на следващия ни върховен представител и мисля, че нашата комисия следва много ясно да заявява, и да обяснява колко е важно това наше искане. Благодаря ви. Мис Сантос. Благодаря. Е, госпожо Санта, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Изборите е, бяха проведени под добро ръководство и украинците получиха възможност свободно да заявят своя избор. Това е основното, което установихме в посещението си. Има някои подобрения, които могат да се направят, що се отнася до правото за провеждане на изборите. И има и други възможности за подобрение по отношение на начина по който се използват ресурсите и по който се е, провеждат кампаниите. Но най-важното е, че хората направиха своя свободен избор. Другите проблеми, проблемите в Крим, в Донбас, са предмет на друг разговор – и този разговор ще бъде проведен. Днес ще имаме изслушване, на което ще можем да говорим за другите теми, които са важни за бъдещето на страната и на региона и на Европа като цяло. Благодаря. Петрос Елстревичус от Обнови Европа. Благодаря ти, Дейвид. Имаме сериозни основания да поздравим Украина. Много добре организирани избори. Всичко беше добре подредено и заедно с колегите, с които бяхме в Лвив, установихме, че хората са силно патриотично настроени западната част на Украина винаги е била различна от останалата част на страната. Е, но новото нещо тук е, че преди отварянето на избирателните станции, членовете на секциите изпяха националния химн. Нещо, което за нас беше необичайно. Това е едно нововведение. Доста хора гласуваха. Имаше някои пропуснати детайли в организацията, но те не бяха съществени. От тук нататък трябва да подкрепим реформа в начина по който се финансират кампаниите на политическите партии. Трябва да има по-голяма прозрачност, за да не се допуска корупция. Западна Украина е различна от останалата част на страната. Виктор Порошенко, бившият председател, беше е, водещ в тази част на страната – Иначе останалите ми коментари отново. Всичко беше добре организирано. Поздравления е, на Украина. И делегацията е, също работи добре. Е, много добре организирано беше и нашето посещение. Благодаря много. Благодаря ти, Петрас. А, да, действително, нашето посещение беше добре организирано от делегацията на Европейския съюз. И бяхме в една съвместна мисия с ССЕ е, което е добре. Само една страна има е, възражение срещу Украина. И това със сигурност не е Португалия или някоя друга страна, представена тук. Благодаря много е, за пети път. Наблюдавам провеждане на избори и това са най-добре проведените избори, които виждам. Става дума и за плурализъм, и за демократично отношение. Бяхме в Одеса, в южната част на Украина и там съвсем не са леки обстоятелствата, що се отнася до осигуряването на демокрация, но нещата преминаха добре. Искам да ви обърна внимание на положението на новия парламент. След учредяването на парламента миналия понеделник раз... и ще разговаряме с напускащия ръководител на делегацията след няколко часа, трябва да обърнем внимание на поведението на новия президент и на новото правителство не е много лесно да се предвиди точно как ще се развият нещата. Както спомена Дейвид Макалистър, сред депутатите 80% е, са е, чисто нови депутати. Много голяма част от тях нямат политически опит, партиите им нямат платформа, нямат ясна структура, нямат визия за бъдещето на страната. И след няколко дена работа на парламента виждаме завой към авторитарно популистско поведение от страна на Зеленски и неговото правителство. И се опасявам, че така наречената революция при урните може да се преобърне и да доведе до недемократично и до антидемократично поведение на президента и неговото правителство. Да, има и някои много опитни членове на парламента, но би било трудно и за нас, европейците, и за новия ръководител на делегацията – да настоим за продължаване на реформите, защото господин Зеленски съвсем не е подкрепил процеса за децентрализация, както се надявахме, че ще направи. Трябва да имаме предвид също, че трябва да настояваме не само за продължение на реформите, но и за подкрепа за нови реформи, които Зеленски да започне. започне. Благодаря. Господин Берг, ще бъда кратък. Моите колеги казаха повечето от важните неща, свързани с тази мисия. Три неща ще отбележа. С колегата Остравичус бях в западната част на Украина. Впечатлих се от ентусиазма, специално на младите хора, с които те участваха в изборите и бяха го подготвили. Разбира се, териториалната цялост на Украина е накърнена и това предизвиква загриженост. Проблем също е корупцията. Както казаха и колегите ми, и младите, и по-възрастните хора ни молеха да не ги изоставяме, да продължаваме да ги подкрепяме. И това беше нещо истински затрогващо, което съм запомнил. И накрая искам да благодаря на всички останали колеги за тяхната, тяхното колегиално отношение. Това е първата мисия, в която участвам. Благодаря на господин Берг. Това бяха колегите, които бяха на посещение в Украина и сега ще дам думата на другите колеги. Господин Кобилиус е първият. Благодаря много. Не участвах в делегацията, но Следя ситуацията в Украина от избора на Зеленски. Резултатите са впечатляващи, да, э, разкриват много нови възможности, но водят и до нови предизвикателства. И от гледна точка на э, опита ни в Балтийските държави, э, пък и в Полша, е, всичко това ми напомня на изборите от 92-93, всички, които е, на онези, които проведоха резолю... революцията, които а, е, постигнаха независимостта в Литва, на Литва, а, загубиха и спечелиха бившите комунисти. Опасявам се, че нещо подобно се случва сега и в Украина. И Порошенко падна жертва именно на това развитие. Следващите избори в Литва 96-та година върнаха нещата в обратната посока, така че можем да очакваме и тук подобно развитие, обаче трябва да има подкрепа. Защо успяхме да продължим? а, да обърнем нещата ми, защото се видя Моркова, т.е. перспективата за членство в Европейския съюз. И за това, ако искаме да поддържаме мотивацията за реформи, въпреки ентусиазма на Зеленски, който по някакъв път е дори прекомерен, ще трябва да положим усилия, защото мога да ви е, уверя, че след една-две години популярността на Зеленски и неговата партия ще спадне значително. Затова трябва да работим за мотивация за реформи. За съжаление, нови членове на Радата в е, на важни позиции започват да е, казват неща от сорта на може би трябва да забавим е, темпа на подготовката си за сближаване с Европейския съюз, защото някои от реформите са много тежки за провеждане. Затова трябва да следим нещата много внимателно и да имаме предвид опита и в нашите държави. Благодаря, социалистите и демократите, господин Броксман, благодаря. Важно е, е в Украина да се постигнат е, добри резултати. Казва господин Глуксман, е, как се провеждат избори, когато част от страната е окупирана, когато няма мир с съседите? Браво на Украина! Трябва да подчертаем сега пред върховния представител, че искаме е, Европейския съюз да е по-ангажиран с Украина и ако Украина се отклони от пъти си на сближаване с Европейския съюз, това е ужасно и за Украина, и за нас. Трябва да не забравяме защо има санкции срещу Русия. А сега в Парламентарната асамблея на съвета на Европа се връща руската делегация, въпреки че няма напредък в Крим, що се отнася е, до окупацията там. Затова мисля, че е важно Европейският парламент твърдо е, да заяви, че е, има памет, е, че следи събитията и че се е, че очаква в Украина да се проведат съответните реформи. Един от сериозните проблеми там е корупцията и трябва да настоим да се предприемат сериозни мерки е, за, за да се разпадне тази пост-олигархична система. Хавир Нарт. Благодаря, господин председател. Трябва да обмислим защо се получи това цунами в Украина? Защо 80% от новоизбраните депутати са за първ път депутати? И защо един комичен актьор, човек без никакъв политически авторитет, успя да помете Порошенко и Юлия Тимошенко, която също беше кандидат в президент нещо наистина е направило украинския народ да бъде абсолютно омерзен от корупцията и от олигарсите. Това е едно население, което е страдало от корупция, от олигарсите и поискало сериозна промяна. Сериозният проблем на Европейския съюз – е, че Европейския съюз в продължение на години поддържаше, подкрепяше тези корумпирани политици, а народът на Украина страдаше от корупцията и виждаше, че Европейския съюз подкрепя корумпираните политици. И това е нещо, което предизвиква моята загриженост. Това движение – което започва да се настройва срещу реформите заедно с движението срещу олигарсите и корумпираните политици, които се подкрепят от Европейския съюз. Благодаря ти, Хавие. Господин Мариане. Благодаря, господин председател. Е, можем да отправим поздравление за успешното провеждане на изборите, е, и президентските, и парламентарните в Украина, но вземайки предвид казаното от преждеговорившия колега, става дума не само за техника, за политически е, избор. е, това е шамарна срещу предходните политици финансово подкрепяхме правителството, въпреки че знаехме, че има корупция. И малко по малко хората се отвръщаваха от това правителство. 2015 година бе подписано споразумението за асоцииране. с безпокойство сега чуваме, че господин Зеленски иска референдум, що се отнася до членството в НАТО. Все повече се безпокоим и що се отнася до договорите от Минск и се опасявам, че е, няма яснота как ще се развият нещата политически. 13 е, 000 души е, е, загинаха в конфликтите и да, трябва да се направи всичко възможно да се постигне мир, а не да се подкрепя само едната страна на конфликта. Благодаря, господин Мариани. Ана Фотига. Благодаря, господин председател. Трябва да поздравим Украина за мирното прехвърляне на властта. Процеса на демократизация продължава, въпреки че има трудности и че някои от обстоятелствата остават непроменени. И трябва да не забравяме, че Крим все още е окупиран от Руската федерация, че ние официално осъждаме това, че конфликтът продължава в източната част на Украина, че загиват хора. загиват цивилни граждани, има политически затворници. И въпреки най-доброто желание на президентска, президента Зеленски, поведението на Руската федерация си остава същото. Във връзка с казаното от Санда Кълнията, искам и аз да кажа, че от решаващо значение точно сега да продължим да оказваме подкрепа на украинското правителство при провеждането и продължаването на реформите, както и в усилията му да облегчи положението на обикновените хора и да продължим да оказваме натиск за освобождаване на военнопленници и цивилни граждани. също оказваме подкрепа на кримските татари. Трябва да продължим да правим и това. да, съставът на новата Върховна Рада е доста интересен. Едно ново поколение взема властта. и фактът, че е, няма достатъчно политически опит може да доведе до е, някои е, проблеми. Обаче може да се окаже, че е по-лесно правителството да провежда реформи с е, силно мнозинство във Върховна Рада. И трябва да напомняме на украинските си партньори именно това. И е, да не се търсят фалшиви извинения, да се отказва подкрепа. От тук нататък е, е, трябва да настоим е, пред новия е, върховен представител – да работи в подкрепа е, на Украина. Трябва да настоим и пред Федерика Могерини да работи в тази насока и да посети Украина, а не само да говори. Благодаря на Ана Фотига. Господин Пападакис. Ευχαριστώ. Ε, е, συζητάμε για την Благодаря. Говорим за империалистическата политика на Съединените щати и въздействието им върху политиката на Европейския съюз и намесата им на площада Майдан. Факт, че сега един комичен актьор спечели изборите – Европейците казаха, че те се съобразяват с свободата, с свободната воля. Казваме също така, че изборите са били свободни и хората са изразили свободно волята си. Имаше обаче и забрани на вестници, от месец май. Искам да кажа обаче следното. Комунистическата партия беше изключена от изборите в Украина. Ще бъде ли продължено финансирането на тази партия? Искам да попитам аз. Благодаря, господин Пападакис. Госпожа Бочко. Благодаря, че ми давате думата. Мога да се съгласи с някои от колегите. Искам да подчертая обаче, че а, изборите в а, Транскарпатия и унгарското мнозинство а, бях обект на моето внимание. В доклада за мисията се казва, че Конституцията гарантира правата на всички граждани и тяхната равнопоставеност. За съжаление, не наблюдавахме спазването на тези права. Особено в избирателни райони, които излъчват един представител. В законодателството се казва, че на че местата, на които живеят мълцинства, ще бъдат обединени и ще получат един представител в Върховната Рада. Както през 2014 година, така и сега. Обаче Централната избирателна комисия не създаде такъв избирателен регион. Така че териториите населявани от етнически унгарци бяха разделени в три избирателни района и никъде процент унгарско население не надвишаваше 30% от населението, така че унгарски кандидат де-факто нямаше шанс да попадне в Върховната Рада. Имаше трима такива кандидати, които участваха в изборите, бяха се кандидатирали, нямаха обаче шанс и претърпяха неуспех. И за това искам отново да привлека вашето внимание на факта, че правата, съществуващи, залегнали в Конституцията, са само на хартия. Не се прилагат трябва да бъдем по-ефективни и да настояваме в Украина да се прилага собственото държавно законодателство и да се спазва Конституцията. Споменахте, че има и злоупотреби. В Транскарпатия те също присъстваха. Имаше хора, които гласуваха по два пъти, т.е бяха двойно записани. Имаше също така и а, сили, които помагаха на изборите. Имаше полиция. А, тя по-скоро паречеше на гласуването в а, регионите с малцинства. Надявам се, че е, ролята на полицията може да бъде по-положителна, но честно казвам, не се надявам много на това. Благодаря, господин е, Тимочевич, е следващият оратор. Благодаря. Занимавам се с Украина украинските политици от 25 години насам. И мога да кажа, че настоящият президент и правителство са най-малко предвидимите за целият този период резултатите от изборите отразяват много голяма степен на умора от политическия процес в Украина. Там условията на живот са лоши, има висока корупция. Олигарсите все още са много влиятелни в украинското общество. И тъй като господин Зеленски е доста трудно предвидим, все пак трябва да кажем, че голямото мнозинство от украинските граждани им даде мандат. Така че те са нашите политически партньори и ние трябва да работим с тях. Когато четях биографиите на членовете на новото правителство, видях, че те нямат политически опит, но са добре образовани. Така че аз смятам, че те ще се опитат да свършат добра работа. А, така че наш дълг е да ги подкрепим поне а, технически. И това може да бъде приносът на Европейския съюз. Но без да се борим с корупцията, без да намаляваме влиянието на олигарсите, няма да можем значително да променим ситуацията в а, Украина. Ако си дадем сметка, че предишният президент беше, може да се каже, създаден от някой от олигарсите, трябва да си даваме сметка, че олигарсите продължават да размишляват и може един ден да решат, че в името на бъдещето на държавата си трябва да вземат друго решение. Четох един доклад за борбата с корупцията в Украина. Там имаше конкретни препоръки за нужни промени в политическата система промени в законодателството, свързани с действията на държавата, на правителството. Този доклад беше представен на господин Порошенко и беше абсолютно игнориран от предишното правителство. 95% от препоръките все още са актуални. Мога да предложа този доклад на вниманието на нашата комисия, за да конкретизираме приноса си за Украина. така че това е тест за Украина. Ще могат ли да се променят? и ако те поемат борба с корупцията, това ще бъде добър знак. Благодаря, колеги. Господин Терче е следващият оратор. Uh, thank you, Mr. President. Um, Благодаря, господин председател. Украина. Преди всичко искам да поздравя Украина за избори, които бяха проведени безукорно предвид условията, в които се провеждаха. И цялата промяна, която беше се случила при предишния президент, защото Неговото поражение на изборите не означава, че не е имало напредък в Украина през тези години. Освен това, Украина е в условия на война и част от територията е окупирана. Много от реформите и възможностите за напредък са блокирани от това. Да, разбира се, има проблеми. Да, има също така тежкото наследство от 70-те години съветска власт и не може да се прави сравнение между Украина и държавите от Централна Европа. Защото те не са страдали толкова дълго от съветското влияние, например, в Полша. Много по-рано бяха проведени първите демократични избори. Но така или иначе нещата в Украина се подобряват включително гледна точка на изборите. И трябва също така да се признае, че политиката на САЩ беше много по-ефикасна, отколкото тази на Европейския съюз. Видяхме, че САЩ подпомагаха промените в Украина и трябва да признаем, че винаги сме били много по-плахи и по-малко взискателни към нашия съсед Руската федерация. И трябва да проявяваме твърдо спрямо Путин, защото видяхме как Украина при всичките си трудности, война, окупация, анексирана част територията, не прибегна до военно решение и олигарсите не бяха избрали някого, който да ги управлява, представлявайки Русия. Не видяхме, че просто се промени проекта на нацията. Видяхме, че е имало различни кандидати. И видяхме, че украинското общество иска промяна. Затова този нов президент и неговото правителство – са получили този мандат и те трябва също така да получават твърда подкреп от Европейския съюз, много по-твърда и по-ангажирана подкреп от Европейския съюз, включително от Европейския парламент, за да може Украина да продължи по понякога тежкия път, който е единственият възможен път. И трябва да може Украина да докаже, че на бившата територия на Съветския съюз може да има е, демокрация, демокрация, в която се признава честността. Благодаря. Сега преминаваме към последният оратор, господин Галер, дългогодишен постоянен докладчик за Украина. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги, които участваха в мисията ни за наблюдение на изборите и споделиха своите впечатления. Според мен този процес на изборите беше по-добър, отколкото миналия. Би ми се искало да се реформира избирателната система, избирателното право преди тези избори, защото тя не отговаря на настоящата ситуация в държавата. Установяваме, че 80% от новоизбраните депутати са нови за системата. Жалко, че не се предвижда демократично разпределяне на местата в залата. Отпред стоят представителите на управляващата партия, а отзад седи опозицията. Не ми се струва това много демократично. В нашите парламенти поне един-двама представители на опозицията седят по-напред. Чисто оптически нещата изглеждат така нещата. Също така ми се струва, че в момента се правят много нови закони, има стити предложения от страна на правителството, от страна на депутатите. Това са предложения на хора без парламентарен опит и без политически опит. И аз се питам, основа на какво се правят тези предложения. Те не са плод на размисъл или на парламентарен дебат, защото такъв не се е състоял. И смятам, че когато се стремим да подкрепяме процесите на реформи в Върховната Рада, трябва да обърнем внимание, че и законотворчеството трябва да бъде сериозен процес. Също така една от партиите доминира и а, има опасност а, Върховната Рада да се превърне в а, един чисто одобряващ а, законопроектите орган. А, а това не е отговаря на нашите представи за ефективно и добро законотворчество. Така че от една страна трябва да подкрепим реформите, например усилията за децентрализация, която, които вече бяха успешно въведени в част от държавата. Тук не бива искам да противореча на колегата, който каза, че ние до сега сме подкрепили президента Порошенко. Ние подкрепихме институцията и дали господин Янукович или господин Порошенко е бил на власт. и при двамата ние наблюдавахме реформите, които са проведени, така че трябва да продължим по същия начин и сега и да настояваме на реформите. Благодаря, господин Денгаши. Благодаря. Казахме много неща за това колко е важна нашата подкрепа за Украина и нашите усилия да се укрепят демократичните институции, да се подкрепят демократичния процес и Украина да остане на пътя на сближаването си към Европейския съюз. Това е много важно за Украина, защото има опасност от конфликти. Доста неща се казаха. Колегата Бочкор посочи някои от аномалите, свързани с етническите малцинства. Тя говореше за аномалиите в избирателния процес, но има също така и други аномалии. Специално за унгарците, които живеят в Украина, това е много чувствителен въпрос. И малцинствата, Кореното население на Украина е засегнато от нов закон за образованието, прието от Порошенко и въпроса с езиците. Много сме доволни, че господин Зеленски направи някои положителни изказвания в тази връзка. отрицателно отношение към политиката на Порошенко. Порошенко. Но когато ние като Европейски съюз говорим за спазване на ценности като предпоставка за присъединяването на нов член към Европейския съюз, положението в Украина спрямо младенствата е абсолютно неприемливо. И дори да имаме предвид всички конфликти, съществуващи в Украина, а, факт е, че държавата се състои от много етноси и не можем да приемем закони, които отнемат а, права на мълцинствата. Става въпрос не само за лични, но и за колективни права на мълцинствата. Надяваме се, че правителството на Зеленски ще се справи по-добре, отколкото а, неговите предшественици. Благодаря. Последния оратор, господин Басеско. Благодаря ви, благодаря господин председател. Ще се постарая да се изкажа максимално кратко. Първо, за действията на Москва в Украина. Със сигурност Русия иска да наложи процес който вече стана факт в Молдова, т.е. федерализация. Трябва да сме подготвени, за да предотвратим подобни действия от страна на Русия. Това е едно предупреждение, което искам да отправя. И е то съвсем открито по време на днешния ни дебат. Това означава, че Украина ще продължи да бъде под огромен натиск от страна на Москва, както сега е ситуацията с Молдова. виждаме, че Русия отново предлага известната програма Казак, т.е. процес на либерализация. Ние трябва да се стремим да предотвратим твърде спокойното отношение на Запада. Виждаме, че, че се провежда една политика спрямо мълцинствата в Западна Украина и това накърнява мирната атмосфера и води до сериозни протести от страна на мълцинствата, било то унгарското или румънското мълцинство или други мълцинства. И чуваме от Украина, че не може този проблем да бъде решен, но трябва Украина да спре с натиска срещу мълцинствата, защото има много други приоритети пред Украина и така смятат и повечето украинци. Трябва да приканим правителството на Украина да бъде по-дружелюбно спрямо мълцинствата, за да може да бъде Западна Украина един мирен регион. Още една сфера. Силата на гражданското общество е отслабена от военните структури. Виждаме, че военните структури се колебаят между Киев и Москва, защото повечето военни в миналото са били обучавани в Русия. Ако искаме да подпомогнем правителството, което е цивилно правителство, да намери е, решение, трябва да подпомагаме приобщаването на въоръжените сили към демократичните процеси. Видяхме, че и в Польша и в други държави, че военните структури бяха първите, които бяха реформирани в Украина. Имаме един процес, който е противоположен. Виждаме, че военните структури се стремят да възпрепятстват развитието на страната. Още един проблем, който искам да поставя на днешния ни дебат. Трябва да обмислим възможността за ускоряване на реформите. Украина не е страна, която може самостоятелно да ускори реформите. Трябва да сме търпеливи спрямо Украина и поетапно, сектор по сектор да подпомагаме реформите, да няма твърде прибързани реформи, защото населението няма да съгласи с това и има опасност и то доста реално, това, че мнозинството от населението ще промени рязко нагласите си. Т.е. трябват ни задълбочени, но не и прибързани реформи. И последно, за административния капацитет. They are not able to implement заради това дори да се приемат много закони, те няма да могат да бъдат е, реализирани. Благодаря ви, господин Базес, Базеско. Благодаря ви, колеги. Искам да ви уверя, че Украина ще остане в центъра на нашето внимание и през следващите години в дневния ни ред често ще присъства Украина и сега в 4.15 ще имаме възможност да зададем допълнителни въпроси за развитието на този наш ваш партньор. Обръщам се към госпожа Калниетен. Ние сме онези, които могат и трябва да кажат на нови върховен представител, че искаме да има по-голяма ангажираност с Украина. Ние в нашата комисия така, че не се колебайте да попитате господин Борел това, което искате да го попитате. Благодаря ви. И сега следващата точка от дневния ред. Господин Вашковски ще бъде председател на следващата част от нашето заседание.